Европейския парламент. Ние се опитваме да намерим нашето място. Мисля, че нещата са удовлетворителни. И още нещо в заключение. Европейската фундация за обучение е малка структура, но тя играе ценна роля в държавите партньорки, тъй като има натрупана техническа експертиза и тъй като може да осигурява а, а, финансиране и за това становищата се отчитат от комисията в програмите за подпомагане на държавите. Тя работи и независимо с Световната банка, с а, а, други а, подобни организации. И втория важен елемент и това беше и целта за изменение на регламента през 2008 година, да, да се свърже обучението в истинския смисъл на думата с развитието на човешкия капитал, с а, а, въпросите на заетостта, защото обучението може и да е важно от културна гледна точка, но ако не води до заетост, не води и до осигуряване на поминък. Следващият оратор е господин Палиокрасас. Благодаря, госпожо председател. Искам да поясня нещо по отношение на това, което казахте за мен. Аз бях сменен. А, не, не бях сменен, защото съм неефективен или не си върша работата добре. Истината е, както знаете, госпожо председател, аз се не приех начинът по който комисията искаше да поднови моят мандат и то по редица причини. В моя отчет, който е само три страници. Надявам се, ще бъде разпространен на членовете на комисията. Са включени съответните причини, поради които не поиска възобновяване на мандата ми. По време на последната година от моя мандат се проведе оценка на външна оценка на дейността на фундацията. Имало и други, разбира се, оценки, но тази беше много критична. Тъй като мандата на фундацията се промени преди три години, както знаете, и се промени съществено. Промени се контекста на, намесата месата на фундацията в африканския регион. И за това бих искал това отношение да поручата заключенията от моят кратък отчет. Последните развития в Средиземорския басейн и Северна Африка а, дават, създават възможност за нов капацитет за развитие. Освен това, дават се много възможности, възможности за фундацията да придобие влияние в региона. Тази външна оценка беше от голямо значение и полза за фундацията по отношение на, на разширяване на външните отношения на фундацията и най-вече с Северна Африка. Външната оценка не можа да измери адекватно ам, капацитета на фундацията за обучение, за прилагане на реформи и това са неща, които са отключително значение за арабските държави, за да изградят те своите граждански и социални други въпроси, свързани с професионалното обучение, с насърчаване на заетостта, като цяло развитието на човешкият капитал изисква техническа помощ, която да доведе до краткосрочни резултати. Фундацията е международен донор и новите събития представят големи предизвикателства пред дейностите на фундацията. Нито една оценка не е перфектна. Всичко е свързано с методологията, с инструментите за проучване. И тази оценка не прави изключение от правилото. Но оценките, вътрешни и външни, такива, стават все по-ценен инструмент в контекста на извършването на оценките. Това са инструменти, които са важни за по-нататъчното подобряване дейността на фундацията във всички аспекти на оперативната дейност на фундацията. Важно е за организацията връзките между външните и вътрешни оценки да бъде запазена. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Госпожа Оришар, т.е. Морен Шартие, благодаря госпожо председател. Благодаря за това, че организирате това изслушване. Все още храня питания по редица въпроси, които проистичат от раздадените ни документи и от тук що чутите две изказвания. Чухме и е, естествено е, си е, взехме бележка за волята ви във връзка с развитието на човешкия капитал, във връзка с експертния капацитет за усъвършенстване на системите за обучение. Но все пак имаме някои питания. Да, вие изхождате от стратегията. Е, чухме какво мислите за стратегията, но и нещо по същество. Какви са съветите, е, сферите, в които е, работите за бъдещето, за това, което сега трябва да се направи от тук нататък? Ако направите една фактическа снимка, и вземете предвид за какво се подготвяме през 2020 година. Какви очаквания а, имате за извънредно големия брой млади хора в страните, по които работите? Като а, знаем, че същевременно се очаква и едно увеличаване на равнището на компетентност. Второ, какви са съветите, които давате за реформите на а, образованието и обучението? Бяхме свидетели на а, революциите от арабската пролет, но бихте ли а, ни осветлили а, за това в какво трябва да се изразява една реформа на сектора на образованието и на обучението в съответствие с очакванията на тези народи и а, също така, какво мислите за новото равновесие, което трябва да бъде постигнато в отношенията между Европа и тези нейни съседи? И последно, третият ми въпрос е свързан с това. Какви препоръки ще дадете за укрепване на връзките между обучение и професионална квалификация и трудова заетост? Бихте ли ни дали по-задълбочени разяснения по тези три въпроса? Господин Саркас. Благодаря, госпожо председател. Имахме възможност с господин Мезиер да говорим преди няколко седмици. Този обмен на становища беше доста полезен, поне за мен. Имаше нещо, което много ме а, изненада, когато посетих Торино. А, някой път разполагаме в Европейския съюз много полезни инструменти. Но, и това е въпрос, който задавам на двамата ни гости, тези полезни инструменти, както и в този случай, е, не се доизползват както трябва и губим полза. В момента се намираме на е, много сериозен кръстопът в отношенията на Европейския съюз с неговите съседи и е, с евентуалните бъдещи членове на нашия клуб. Разполагаме с този инструмент, който може да отговори на някои от най-важните искания на тези страни. А, именно техните младежи да бъдат подготвени за бъдещето. А, Торино е прекрасен град в Италия, но там има инфраструктурни проблеми, а, които все още не са решени. Въпреки а, тази стратегическа важност, стратегическото значение на организацията, която градът приютява. Не искам а, да а, ги моля да бъдат а, недискретни, но това е въпрос. Вие, господа, не сте ли чувствали, че този прекалено добър, много хубав инструмент наистина се е използвал скъдно? Особено ако помислите какъв потенциал има той за а, положително повлияване на развитието в страните, за които говорим. Вторият ми въпрос. В този процес се преминава през един период на легитимиране съответните страни. Там се търсят синергии, вече беше споменат процесът от Копенхаген. Всъщност тук би трябвало да поеме много по-общ генерален политически ангажимент, поне така на мен ми се струва. И мисля, че в Европейския съюз трябва да посветим повече а, разсъждение на този въпрос. Ние в глобализирания свят не сме изолиран остров. Ако сме остров, то изтъкали сме всевъзможни а, комуникационни, търговски и други връзки а, с съседите си. И а, ако се чувстваме като остров, все по-малко ще ставаме такъв бъдеще. Ако а, е, мога а, е, така да се изразя, заобиколени сме от един океан от а, е, бедност а, и недоимък. А, ако а, не а, намалим неговия обем, а, мисля, че в бъдеще ще е, имаме неприятности. Европа е, се е, гордее с това, че е един остров на е, самоиздръжката, на самозадоволяването. Е, отношенията а, достатъчно добри ли са сега и от споразуменията, които имаме или трябва да бъдат а, преразгледани а, светлината на станалото а, в арабските страни от 2008 година на сетне. Госпожо председател, според мен въпросът с оценката на нашата агенция и на нашите агенции като цяло ще стане и ще става все по-важен. Според мен агенциите не се ползват с този консенсус, който може би заслужават. Европа все още за някои свои граждани е един общ пазар. И някои от тях е, не разбират защо се занимаваме с неща извън а, е, вътрешния пазар. А, може би хора, които възприемат такъв а, е, ограничен подход, ще се дразнят от това, че говорим за неща като Европейската фундация за обучение. Но въпросът ми е към господин Мезиер. Не може ли допълнително да бъде разширена ефективността на а, агенцията? И какво мисли той по този въпрос? А, има ли други колеги, които желаят да се изкажат? Ако не, тогава давам думата за отговор на ораторите. Господин Мезиер, да, госпожо председател, ще се опитам да предложа някои отговори. Въпросите са комплексни. Може би. Е, първо, е, трябва е, да се знае точно е, за какво става дума в фундацията. 80 експерти, 15 служителите работят върху 30 на страни и капацитета им за реакция е доста ограничен. Нали, би, е, не би трябвало да казвам следва да се увеличи този капацитет, но нека поне бъдем е, реалисти за това какво може да се постигне с него. По въпроса за очакванията и предвижданията. Естествено, тук се е, поставят същите проблеми, както и е, за Европейския съюз във вътрешен план. Е, когато говорим за 2020 година, за 2025, винаги се е, питаме как да подготвим младите. Но тук се поставят и по-големи предизвикателства. Трябва да имаме е, действия успоредни с, тази на, с тези на економическо партньорство. Това въжи е, за е, държавите на юг от Средиземно море, както и за източната част на Европа. Трябва да има е, е, взаимна допълнение изпълняемост в браншовете, економическите, в туризма, как да се изградят партньорствата. Е, е, всичко това има много голямо значение за трудовата заетост. Що се отнася до заетостта. има за да има изпълнение на е, стратегията за 2020 година трябва да се създадат 60 е, милиона работни места, е, за да могат да бъдат изпълнени задачите, да бъдат преодолени предизвикателствата, особено в страните на юг от Средиземноморието 60 до 80% от тези работни места ще бъдат същите като днес. Естествено ще има някакъв процес на трансформация, но учителите, медицинския персонал, зидарите, строителните работници, хората в хотелиерския бранш ни казват, няма реформи. Няма реформи, такива каквито са необходими. А това до някъде наблюдаваме и в Европейския съюз. За новите а, а, квалификации, а, технологии, комуникационни връзки, това е все прекрасно, но тези а, е, нови умения и тази нова квалификация непременно а, е, чрез по-дълго учене ли ще се придобиват? Е, не съм убеден. А, ето, а, примерът на а, Тунис показва, че не се постига напредък по този начин, само се удължава ученето и младите след това остават без работа. Дори ако говорим за пазара на труда, трябва да си дадем сметка, че съществуват множество пазари на труда пазар на труда за строителните работници от една страна и е, пазар на труда за е, лекарите и другите медицински професии. За е, множество дейности е извънредно важно да възприемем териториален подход. И това е за да се подчертае е, създа... генерирането на економическа дейност, от която проистича създаването на работни места и квалификацията мечтата на много млади тунизийци завършили висше образование, да станат държавни служители. И това е <laughs> разбираемо, но така как ще се а, допринесе за развитие на економическата дейност на територията на страната? А, това е въпрос, който реално стои. От тук, според мен, е много важно да се подчертае териториалният характер на предприеманите инициативи. Ние сме длъжни и в Съюза, но а, на още по-голямо основание – и извън на Съюза на младите поколения и сме длъжни да преосмислим образователните системи, системите за обучение защото те не могат да останат непроменени в сравнение с последните 30 години. Що се отнася до връзката с е, труда и заетостта, да, Обучението е, през целия живот е, трябва да е, заеме своето подобаващо място. През 40 години активна трудова дейност не можете да разчитате само на уменията, които сте придобили в едно кратко първоначално обучение или образователен процес. така че това са реални предизвикателства. И те се признават от всички заинтересовани субекти. И Световната банка, и от Европейския съюз неговите агенции. те се стремят всеки по свой начин да допринася, но не винаги на място е лесна координацията на различните видове принос. Е, що се отнася до мандата на фундацията съгласно регламента, ние сме готови готови е, да е, обмислим е, приспособяване. Сега какво може да се направи е друг въпрос. Доколко ще има финансиране не от Европейския съюз за фундацията, а за страните партньори. Вземете страните от Магреба. Всъщност там има едно е оползотворяване на средства, които бяха предвидени от преди арабската пролет, обаче всъщност нуждите сега са толкова големи, че е необходимо усъвременяване. Такова все още не е извършено. Господин Палеокрасас. Литературата е пълна с критика на международни организации, които осигуряват техническа помощ за развитие или слабо неразвити или слабо развити държави, защото се смята, че те искат да приложат сложни стратегии и средства в реформата на образованието, особено в професионалното обучение и образование на тези държави. Трябва обаче да кажа, че Европейският съюз е разработил с течение на годините два много ефикасни и не толкова сложни инструмента, а именно Европейската рамка за квалификация. Разбира се, когато се прилага във всяка държава, се говори за национална рамка за обучение и на следващо място с социалните партньори. Това са двете стратегии, двете средства, които се опитва да използва Европейската фундация за обучение във всички държави бенефициентки и това въжи и за държавите от Северна Африка. Въпросът за огромното увеличаване на уменията и особено на повишаване на квалификацията, може би отчасти се, се отнася и за тези страни защото когато има нужда, дори зидарството може да се счита е, за важна квалификация. Затова трябва да се работи с друженията на, закон... на работодателите, с е, правителствата при разпределението на средствата. Трябва да сме реалисти, да се търсят е, резултати в е, развитието на човешкия капитал на тези страни по един ефикасен начин. Друг е, въпрос, е, който е особено важен, се отнася до способността на фундацията да разработва човешкият е, те възможности в тези държави за изготвянето на политика в сферата на образованието и обучението. Беше поставен такъв въпрос както и за да има а, взаимодействие между учебните програми а, и предлаганите работни места. След като толкова високо ценим тази институция на социалните а, партньорства, Искам да кажа, че трябва да се отчитат и реалностите в развиващите се или слабо развити държави при тези партньорства. Обикновено представителите на държавата доминират всички дискусии. Работодателите не казват кой знае какво. И това се отразява върху резултата от тяхната дейност. Това, което се прилага в някои неразвити държави е да се обучат работодателите, за да могат ефикасно да участват в тези срещи и да могат ясно да заявят какви са техните потребности, за да могат социалните партньорства да водят до резултати, да бъдат достатъчно ефективни и да може да се постигне взаимодействие между тези, които предлагат работни места и тези, които осигуряват обучение. В заключенията на моя отчет аз отдавам особено значение на оценката на дейността на фундацията. Не толкова като средство за отчетност, това е вторично, най-важното, най-важната функция на оценката е да се направи диагностика и да се посочат неудачи, неуспехи, вместо да се чака приключването на проекта. Междувременно трябва да се предоставя информация за това как върви а, е, проекта, а не да се чака до края, за да стане ясно, че нещо не е а, е, вървяло както трябва. Председателката. Искам а, е, да ви благодаря, господин Мезиер. Ние ще имаме и други възможности да се срещаме с вас. Искам да благодаря на господин Павел Красас за направения отчет на дейността. Аз съм била в агенцията в Торино, зная колко важна е тя. Тя има доста, дължи доста на а, активността на своя председател и тя разполага с важни инструменти за отчитане на социалните аспекти при добри условия във всички дебати, които водим. Що се отнася до взаимодействието между комисията, Европейската комисия и фундацията, ролята на Европейската, Европейския парламент е да се подобрят нещата, за да може наличната експертиза да послужи за здрава основа за практическата дейност. Във втората част на мандата се надяваме, че ще имаме още възможности да обсъждаме а, проучвания, извършвани от ключовата ключова агенция свързана с работа на нашата комисия. Има експерти, които вършат отлична работа при изготвянето на проучванията в тази агенция и можем в по-голяма степен да се възползваме от техния труд. Благодаря ви отново. Желая ви всичко добро и очакваме нови срещи. Преминаваме Ще направим кратка пауза. Не напускайте за, залата. Всички, които имат отношение към точката за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за периода 2014 и 2020 са на път. Госпожа Каркин ще бъде тук всяка минута, така че ви моля да не напускате залата. Моля да изчакате би било по-коректно да изчакаме представителите на различните политически групи. Госпожа Бауер е тук, господин Дартан го очакваме, така че нека да се оставим няколко минути, за да могат те да пристигнат. Euh, Предлагам да започнем. Госпожа Корнелисен междувременно ще дойде. Не можем да продължаваме да чакаме. Госпожа Харкин първи обмен на мнение по вашия доклад за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за периода 2014 и 2020 ще бъде сега. Преди да ви дам думата, искам да кажа, че сме в разговори с Комисията по селско стопанство в опит да намерим добро решение за разделянето на компетенциите. Нещата са по-сложни, отколкото ни изглеждат и към момента не знаем точно разпределението на компетенциите между двете комисии. Изпълнителната комисия не знам какво е предвидела в своето предложение. Госпожа Харкин има думата. Благодаря, госпожо председател. Вие споменавах вече за дискусията с Комисията по земеделско стопанство, но искам да информирам членовете на комисия за какво става въпрос. Имахме редица заседания с докладчик господин Алвес. Опитахме да постигнем съгласие, но не успяхме. По време на среща с координаторите е, ние ще е, изискваме пълна компетентност е, по това досие и на Комисията по замеделие да се дадат съответните компетенции, които са от обсега на техните правомощия. И ще видим в крайна сметка дали ще можем да постигнем някакво споразумение или компромис. До сега не сме е, стигнали до този момент. Е, оказа се, че е невъзможно. Има заседание за вторник, предвидено за среща с е, координаторите, но то беше е, отменено. Може би председателят има друга информация по този въпрос, но това е моята информация и изглежда, че сега въпросът ще бъде отнесен към председателския съвет и там да бъде взето решението. Е, и имах, е, ще имаме кратка среща с, с, с докладчите в сянка, за да видим дали можем да а, отбележим някакъв напредък по въпроса. Комисията ни натовари с една много трудна задача. Аз съм а, заместник в а, заместник представител в а, тази комисия и нещата за мен са много а, трудни. А, комисията някакси си измива а, ръцете. А, като ам, се отегля от отговорност по отношение на споразумението с Меркосур. Атмосферата е доста напрегната. 83% от фонда може да бъде прехвърлен към Агри. Това също представлява проблем. Комитета на регионите спомена, че те съжаляват, че помощите, предвидени за земеделските стопани, може да са подложени на опасност, за да не се стигне до, до тях. И така не можем да отбележим напредък, преди да сме разяснили тези въпроси, които поражат съмнение. Любопитна съм да видя какво ще кажат колегите. А, аз съм за това да бъдат включени временно наетите лица. обхвата да се разшири, да бъдат включени и земеделските стопани, но по такъв начин, по който ще бъдат включени и а, други работещи. Промените в земеделското стопанство се осъществяват по друг начин, отколкото, да речем, промените, които се осъществяват в, в автомобилостроенето или друг тип индустрии. И отговорността на този фонд е да откликне адекватно на всички тези проблеми. Ако се постигне споразумение и ако се постави въпроса за земеделските стопани, които загубят а, своята, своя поминък а, и своята работа, това ще засегне техните семейства и така нататък. Всичко това е включено в предложението. Фонда е един основен инструмент, който би се справил с тези проблеми. В тази връзка съм съгласна с казаното от колегите от Агри подкрепям предложението, дадено от комисията, свързано с неочакваните неочакваните причини, по време на, които могат да възникнат по време на криза. Да речем, или не само по криза, в случай на криза, ами да речем при избухване на вулкан, проблемите с вулканичния облак, който имаше, или пък наводнения. Това са неочаквани кризи, които водят до загуба на работни места. И от гледна точка на солидарността трябва да бъдат засегнати тези аспекти да бъдат взети предвид. Също подкрепям изключителните изваредните обстоятелства и срока от 4 месеца и така нататък, защото тези изваредни обстоятелства биха имали негативно въздействие и върху а, заетостта. Сроковете са въпрос, който възниква ам, постоянно. Не можем да съкратим сроковете. Има два начина, по които можем да подходим. Първо, да приканим държавите членки да прилагат мерките свързани с е ФПГ. Това ще е един вид разрешение на проблема. Някои държави членки казват, че не разполагат с средства, но това са техните работници и служители. Те трябва да се опитат да им помогнат да поемат своята отговорност. А другата възможност е била е предложена от някои колеги. Това е възможност която е споменавана и преди, която сме обсъждали, а именно ФПГ да има своя собствена бюджетна линия и тогава ще може да ускорим процесът и то значително. И така, ще спра до тук и ще очаквам коментарите на колегите. Мадам Бал. Госпожа Бауер, след това господин, господин Дарден. Благодаря. Госпожа председател, най-напред искам да започна от въпросът, който все още е без отговор. Във връзка с вашето писмо до съвета. Отговорът за мен беше изненадващ. Съветът каза, че да се продължава сегашната дискусия за отчитане на кризите, би застрашило бъдещите разговори за фонда за приспособяване към глобализацията. Аз не мога да се обясня какво означава това. Може би вие знаете как да си обясним тези отговори и какво означава това за бъдещата ни работа. На второ място бих искала да кажа, че включването на селското стопанство дали все още е открит въпрос или, или е безмислено да се обсъжда, защото ми се струва, че решението не е добро. фонда за приспособяванията към глобализацията да обхваща и селското стопанство. В селскостопанската политика ние разполагаме с множество инструменти. Би било добре те да се използват в сълскостопанската политика, а не фонда за приспособяване към глобализацията. Третият въпрос, на който искам да се спра, се отнася до времето и до сроковете. Обичайната процедура, която отнема близо две години е твърде дълъг срок, е, за да се отговори на кризисна ситуация, независимо дали е свързана тя с е, глобализацията или е непредвидена. Трябва да намерим отговор на тези въпроси и съм е, напълно съгласна с докладчика, че Въпросът опира до това как да бъде отчетено селското стопанство. Господин Дарден, след това господин Томас Ман. Благодаря, госпожо председател. Искам да споделя няколко съображения. Те вече бяха изразени във вътрешните контакти, но искам да се върна на тях. Съжаляваме, че не можем да се разпределим компетенциите и да изясним този проблем. Независимо от е, усилията и на двете страни, все още не сме стигнали до резултата. И така или иначе, това ни затруднява в е, разглеждане на проблемите по същество. Затова трябва да се съсредоточим върху същността. Относно селскостопанския аспект, от името на групата искам да кажа, че се счита, че не е добре да има фонд, който да действа на две скорости – който да ограничава средствата, които са на разположение за всички работници и служители. Тъй като тези а, тавани, включването на съскостопанските работници създават а, затруднение. Нещата трябва да се опростят, да бъдат по-прозрачни. Относно конкретните бюджетни редове, Необходимо е да се изяснят е, нещата, както е, тук, така и при работата при бюджета, за да се е, осигури бърза реакция на заявките да се отчитат и отправените критики. Тези критики понякога са прекомерни, но е ясно, че срока за отговор е слабо място, друго слабо място е формата, е, известна на недостатъчно използване на е, фонда и това трябва да бъде коригирано в е, преразглеждането на проекта за регламент. Експертите от различните държави понякога дават изненадващи заключения, но те не използват достатъчна степен този фонд. често кризите водят а, до а, проблеми Някои държави са против а, удължаването на срока на действие на фонда. Необходимо е да се проведе дискусия, да се отчетат всички аргументи, за да се осигури удължаването на срока на действие на фонда. Благодаря господин Томас Ман, след това господин Сирка. Благодаря, госпожо председател. Исках да окоръжа колегата Харкин. По време на срещата с координаторите имахме същата позиция, каквато беше формулирана от госпожа Харкин. Ето защо е, искам да кажа, че моят избирателен район е земеделски район. И ако не могат да бъдат предвидени средства, земеделски субсидии, то трябва да се предвидят други начини за подпомагане на земеделските стопани. Един фонд, който беше иницииран господин Барозо. Е, имаше голямо отражение в отделните държави членки. Да, този фонд за глобализацията е едно добро послание, но какво е неговото а, е, пряко приложение? Дали това е един само, дали това е един само дали това е само един въздушен балон без реално покритие? с тези средства трябва ясно да се покаже на хората, че когато има реформи, структурни реформи, те не са сами. Искам да напомня за госпожа Мадейра, която седи в пленарна зала близо до мен и тя винаги използва възможността да спомене за кои страни става въпрос. Това е ем, едно важно средство за комуникация. Трябва да знаем дали критериите се спазват, трябва да се знае дали а, тези средства са послужили действително на хората, които са били в нужда. Един въпрос, Мериан. Как стои въпросът с държавите членки? Дали всички държави членки са за това ам, фонда за глобализация да бъде изпълнен и използван и как се ам, формулират самите възможности и потребности? Може би формулировките са различни от тези на съвета. В кои държави членки съществуват е, съмнения и загриженост? Защо са породени тези съмнения и как могат да се отстранят? Дали а, те реагират по този начин, гледна точка на солидарността или това е някакъв знак за протест и така. Ако посланието не бъде предадено по, по подходящия начин, нещата няма да се получат. От друга страна трябва да се работи повече по критериите, за изпълнение на критериите. Благодаря. Преди дам председателския стол на госпожа Шротер, искам да кажа от моя страна нещо. В доклада на госпожа Харкин и в пакета по финансовата перспектива нашата комисия има да играе важна роля, тъй като това засяга важни аспекти, множество аспекти и това е един от лостовете за отправяне на послания от страна на нашата комисия, че Европейският съюз трябва да намери отговор на социалният ефект от развитието в света, глобализацията, или резултатите от кризата. Трябва да се помогне на най-слабите, които са засегнати от това развитие на ситуацията. Разрешаването на конфликта или на разговорите, които водим с Комисията по селско стопанство и това, че водим тези разговори, не трябва да ни затруднява в разглеждането на нещата по същество. Има договори за свободна търговия, които са сключени с много държави партньори, без да се отчита справедливата търговия, без да се отчитат екологичните и социални последици от тяхното сключване. Считам, че е изключително важно да покажем, чрез настоящия доклад каква е позицията на Европейския парламент, да се знае, че в бъдеще вече няма да приемаме подписването на подобни споразумения за свободна търговия. Член 9 на договора изисква да се отчитат социалните аспекти и тези на заетостта и този член трябва винаги да се отчита. Ако това не е така, за сега това не е така и ако бяхме приложили този подход, нямаше да има тези условия в споразумението с Меркосур. ситуацията, която се създава, е неприемлива. виждаме колко голяма е бедността, какъв е висок процент на безработицата в държавите членки. Няколко държави членки искат да използват не фондовете, които са заделени специално за селското стопанство, а да бръкнат в касата на е, фонда за приспособяване към глобализацията. Въпреки добрите контакти които имаме с председатели на Комисията по селско стопанство в опит да постигнем съгласие, както и на ниво координатори. И това трябва да бъде възможно между колеги. Ние трябва да отчитаме а, този хоризонтален подход в доклада на госпожа Харкин. Относно критиките, ви, ви споменахте някои от тях. Наистина не е приемливо в съвета не беше удължено действието на този фонд за приочитане на кризата, докато имаме една социално положение, което е свързано с глобализацията и с кризата, което засяга хиляди работници и служители в държавите членки. И това е основен въпрос, който трябва да поставим. Нуждаем се от този фонд, но ние искаме да имаме фонд, който добре функционира, защото сега това не е така. Ние трябва да започнем отново битката за конкретни бюджетни редове, нещата няма да се ускорят само чрез съкръщаване на сроковете в парламента, защото нещата опират и до бюджета. Относно въпросът, който беше споменат от докладчика за самонаетите лица, трябва да се помисли също и, и за праговете. Например, ако имаме един регион, който е засегнат от проблеми в кожарската индустрия в даден регион, това може да ни накара да преосмислим броя на лицата, които са засегнати преди да се премине към използване на фонда. Що се отнася отново до въпроса за самонетите листа, би било много интересно да можем да включим сред бенефициентите от Фонда за приспособяване на глобализацията работещите, които участват в предприятието си под формата на кооперация. Това би дало възможност на работниците Разбира се, трябва да имаме преди, че трябва да се подобрят условията за финансиране и прочие, и прочие, но това е друг въпрос за сега. Подобен подход ми се струва би бил добър. Ние трябва да видим при какви условия тази политика влиза в противоречие с политиката за конкуренция. И как това се отразява на изместването на производство от някои мултонационални компании. Това беше списък на моите безпокойства по този въпрос. За съжаление няма да мога да остана за останалата част от дискусията. Давам думата на следващия оратор. Yes, I just want to um, Uh, uh, Господин Дебакер, искам да поставя още една причина, поради която според мен този фонд не е подходящ за земеделието. Може би това обяснява защо според земеделската комисия това може да се окаже лъжица катран в кацата смет. Аз е, имам представа как се извършва земеделската дейност и как се срива едно земеделско стопанство. То не се срива за една нощ заради търговско споразумение, по-скоро е протяжна война. Земеделците имат много собственост а, и това, което има значение за банките а, е балансът, а не а, това, което печелите е, в една или в друга година. Може би десетина а, години а, са необходими един фермер да бъде изкаран а, от стопанска дейност. А, значи имаме цифра, че а, много средства въртят се въртят през фонда, но всъщност а, а, те не се оползотворяват добре, няма достъп до тях поради това, че банките извършват много голямо пресяване и анализ. А, значи, а, понякога а, хората на едно място са застрашени от това да се изгубят а, работата. Не е а, необходимо а, само да гарантираме, че няма да има загуба на работни места заради глобализацията и търговските споразумения, но и а, да се. А, гарантира все пак известна концентрация, да не са пръснати адресатите на нашата помощ, така че да има някакъв резултат. По-скоро би трябвало а, да не се включва този фонд, а програмите за развитие на селските райони да се осъществяват по-резултатно. Госпожа Шретер. Госпожа Корнелисен. Благодаря, госпожо председател. Няма да говоря много за е, фонда и за земеделците. Много сме говорили по този въпрос и мисля, че е съвсем ясно. В тази комисия, вероятно и в целия парламент, мнозинството е за това земеделците да не бъдат включвани тук. Всъщност, е, това би влушило положението с съпротивата в съвета. Така или иначе съпротивата вече е голяма. Но включването на земеделците по този начин най-вероятно ще доведат до още по-малко шансове за предложенията. По въпроса каквата е формата на един нов по-съвършен фонд, зелените са за това тук е, да е, включим нормите е, в Европейския социален фонд, за да има механизъм за бързо реагиране, да има по-голямо съответствие между този фонд и Европейския социален фонд. Ако няма обаче подкрепа, трябва а, да а, се действа по линия на бюджетните редове. Не трябва да има средства извън фонда. Ако не се използват средства, а, трябва да се направи така, че да бъдат използвани, а не да бъдат пренасочвани за други цели. Също така а, решенията трябва да се вземат а, много по-бързо от гледна точка на а, отклоняване а, на бюджета, пренасочване на средствата. Парламентът не а, решава а, всички е, случаи е, по единично, много е, по-добре би било е, за земеделците комисията да взема решенията е, с оглед на тенденциите на блок. Като е, последна бележка, Малко ме притеснява позицията на държавите членки. Надявам се, че ако е, този фонд може да стане максимално резултатен, е, е получи добри отзиви и е, е, в крайна сметка е, нещо ще бъде включено в многогодишната финансова рамка. И или е, че, някои страни скоро ще произведат избори, при които резултатите да са по-различни, отколкото сега показват, отколкото е сега политическата сцена. Госпожа Зубер. Благодаря, госпожо председател. Когато започнахме това разискване за фонда за приспособяване към глобализацията, винаги сме смятали, че трябва да се възприеме по-дългосрочно ориентирано решение, че трябва да се избегнат подобни палиативни мерки преди всичко. Мисля, че именно за това е предназначен и фондът. Според нас необходими са различни мерки, например държавите членки. Трябва да гарантират по-качествен суверенен контрол върху дейността на мултинационалите и трябва да впишат необходимите гаранции в своето трудово законодателство. Фондът за приспособяване към глобализацията обаче остава важен е, в период на тежка економическа криза. И за това според нас фондът трябваше да има е, по-сериозен капацитет. Трябваше да е по-лесно да се е, използват средствата от този фонд, особено за тези страни, които сега са в затруднено положение, които имат нужда от такива а, финансови а, инжекции. Средствата са ограничени до 35% за всяка държава членка и за това ми се струва, че за тези държави членки, които се нуждаят от бърз достъп до финансиране, това може да се окаже проблем. Струва ми се, че е, делът на съфинансирането за държавите членки трябва да бъде сведен под 35%. За това дали фермерите, земеделците трябва да бъдат включени в фонда, според нас, е, както бе казано, впрочем, Ако не бяхме подписвали споразумения за а, е, свободна търговия, нямаше да изпаднем в такова положение, когато не сме ориентирани, не сме наясно с това какви са последиците за замеделците. Пак се опитваме да възприемаме палиативни мерки, а, е, действайки а, е, като а, пожарогасители, вместо да анализираме ситуацията из основи. Смятаме, че земеделците не трябва да бъдат включени в този фонд, защото има други източници на финансиране за тях. Благодаря Благодаря. Последния оратор е госпожа Бинте Винюче. Благодаря, госпожо председател. А, ние говорим преди всичко за това дали се, земеделците трябва да бъдат включени в фонда за глобализация или не. Мисля, че отговорността трябва да бъде поета от Европейската комисия. Защо комисията е тръгнала по най-лекия път и е включила земеделците там? Въпреки, че е знаела каква ще е реакцията на държавите членки, а и на парламента. Комисията просто е избрала да действа по най-лесния начин. Ако е искала да успокои земеделците и ме казала, вижте, ще бъдете включени в фонда за глобализация, и 83% от средствата ще отиват за вас, това е едно. Но според мен сме в ситуация, която сега земеделците са вкарани в капан. Защото целта на фонда за глобализация беше различна поне до сега. Да, земеделците имат право на помощ и биха могли да имат право на помощ от Фонда за глобализация, но не при специфични условия, а само при условията валидни и за останалите работници, за останалите трудощи се. Това е първа бележка. И втора бележка. Видяхме какви са реакциите на държавите членки. Видяхме какво се говори в Европейския парламент. Говорила съм с много представители на държави членки и доста хора си поставят въпроса, нуждаем ли се от такъв фонд за глобализация въобще. Именно тук пар парламентът трябва да поработи с държавите членки, защото техните становища се разминават. Може би не трябва да разширяваме Европейския фонд за глобализация, а просто да имаме един общ фонд, който подпомага нашите хора. Съгласен, съгласна съм с колегата Ман, според когото имаме ограничени средства. Да, ограничени са, но е, всички народи на Европа ги заделиха е, на основата на принципа на солидарност. И самият фонд за глобализация е израз на тази солидарност. Може би е, някои държави членки нямат нужда от тази подкрепа, от това подпомагане. Надявам се да има повече такива. Но други имат нужда. например, Литва е използвала успешно средствата, отпускани от Фонда за глобализация и за това съм за неговото запазване в бъдеще. И така, списъка с желащи да вземат думата се изчерпа и сега давам думата на представител на комисия господин Лепо. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите, които бяха повдигнати. Искам да започна най-напред с благодарност към докладчика за нейната работа до сега. Считам, че нейният подход за разглеждане на селското стопанство наред с останалите отрасли други сектори, които могат да бъдат също в криза. Това е, може би, новаторски, нов интересен подход. Комисията Инта мисли в долу същата посока. Относно срока от две години искам да подчертая, че фондът трябва да се намесва, които изпитват особени затруднения в намирането на работни места, което изисква полагането на значителни усилия за тяхното обучение, преквалификация, а в е, някои е, случаи е, това може да изисква работа в рамките на две години. Относно средствата. Ние сме извън бюджета Понякога ни обвиняват, че използваме само процент от наличните средства. Нека да забравим този подход. Няма такива средства, които да са на разположение. Ние се намесваме само когато има изразено искане от държавите членки. И колкото по-малка е нашата намеса, толкова по-добре. Най-добре би било да имаме 0% използване на фонда за приспособяване към глобализацията, а държавите членки да разполагат с нужните средства, да помогнат на работниците и служителите да намерят работа. Също и предприятията да разполагат с такива средства. ако имаме бюджетни линии, те ще ни обвиняват, че не използваме тези средства. Да, и това е вярно, защото има средства, които не са освоени. Това е инструмент, който трябва да се използва само в извънредни случаи, възможно най-рядко. За това трябва да мислим в тази посока. Относно прага, особено за самонетите лица. Ние сме а, разширили категориите работници, които а, са предвидени за подпомагане, включително а, и самонаетите, заедно с а, ръководителите на предприятия, а, ние сме определили прак от 500 освободени от работа работници. Относно възстановяването на дейността на предприятието, това може да се случи в момента. Ако са освободени от работа работниците, може да им се помогне чрез помощ за инвестиции. Това е предвидено в предложението трябва да се прецизира за какви инвестиции става дума, дали става дума за изкупуване на тяхното предприятие, би било един възможен подход. Това ми се струва, че може да бъде предвидено. Относно селското стопанство, трябва отново да припомним, че Фонда за приспособяване към глобализацията е допълнителен инструмент към националните инструменти и към други европейски инструменти, като Европейския социален фонд, като инструмента за ОСП. Инструмента за ОСП може да помогне да се възстанови конкурентоспособността на някои сектори. Това е нещо като последна инстанция за осигуряване на помощ в селското стопанство на онези селски стопани, които трябва да адаптират е, своето производство, да променят производството си, но да продължат да бъдат фермери. И това е разликата в е, допустимостта. И това е решение, свързано с е, решение на комисията, която определя кои са допустимите сектори за подпомагане, за какъв период става дума. ако имат проблем с осигуряването на средства от банка, да, да могат да получат помощ селските стопани. На следващо място за преструктурирането. Вие говорихте за въпросите, свързани с мултинационалните компании. Искам да припомня, че по-настоящем остават още няколко дни преди да се даде отговор на зелената книга за преструктурирането и за извършването на промени. В този консултативен документ е, се съдържат е, редица послания, които иска да изпробва комисията да получи становищата на различните е, заинтересовани страни, на социалните партньори, за това по какъв начин да се третира преструктурирането, какви да бъдат отговорностите на предприятията, какви да бъдат услугите и помощите, които могат да се осигуряват на национално ниво. Това е също един елемент, който е включен в дебата. Редица държави членки миналата седмица заявиха ясно своята позиция, свързано с удължаването на срока на действие на Фонда за приспособяване на глобализацията позовавайки се на субсидиарността и счита, че това е въпрос, който трябва да се решава на най-подходящото ниво, в случая на национално ниво. Затова изводът е, е, че фонд за приспособяване към глобализацията не е необходим. Комисията споделя повечето от анализите, направени от държавите членки, които имат възражение по същество, но комисията не стига до същия извод. Разбира се, че на национално ниво трябва да се предприемат действия, но а, в случай на а, важни, големи преструктурирания, когато трябва да се демонстрира европейска солидарност, а, това е свързано с глобализацията. В този случай всички се ползват от глобализацията, но има някои негативни ефекти, които засягат малка част от хората. Затова е нормално да се осигури допълнителна помощ в такива случаи. И най-добрият случай, а, пример а, на субсидиарност е именно това. Да се допълнят предприеманите от държавите членки действия. И така, Госпожа Харкин ще обобщи дискусията. Моля, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за интересните изказвания, както и за полезните идеи. Благодаря и на комисията. Съвсем накратко искам да отговаря на въпроса на госпожа Бауер, както и други, свързани с дерогацията за кризата в съвета. Комисията ни каза, че много от държавите членки блокират това решение е, и считам, че можем да приемем, че повечето от тези държави членки няма да подкрепят фонда за приспособяване към глобализацията след 2014 година. И това е последната точка, на която ще се спра как да ги убедим, че това е нещо разумно да бъде направено. Зная, че данското председателство бяха съвсем ясни по време на пленарното заседание в Страсбург, че те са приключили този въпрос, няма да се връщат към него. Госпожо Байм, аз съм, съм съгласна с това, което се беше казано за сълскостопанската политика и какво да се прави в конкретни случаи. Трябва да се опитаме да намерим отговор на срок, за сроковете. Ако продължим с механизма, който имаме, ще има забавене. Ако искаме да работим чрез социалния фонд или отделна бюджетна линия, комисията постави под въпрос това. Това ще ускори, разбира се, процеса, но има други проблеми, които възникват. Считам, че едно от нещата, които можем да огледаме, е да поискаме от държавите членки да ускорят прилагането, а може би и да помолим комисията, след като бъде направена първоначална оценка на заявката, да не се иска допълнителна информация и тогава да има възможност да се отпуснат частично средствата, за да може да се позволи на държавите членки да започнат прилагането някои мерки, особено за унези, които не разполагат с достатъчно ресурси. Как да се определи това, не съм съвсем убедена, но е въпрос, който трябва да разгледаме и да видим дали е възможно. Господин Дардан, ние не изяснихме въпроса за компетенциите, за което съжалявам. Това не беше възможно за сега. Комисията по селско стопанство не са заинтересовани от това, но това ни връща към въпроса, че комисията посочва какъв е тавана и очевидно тя предвижда тази възможност 2,5 милиона евро. Говорих за отделна бюджетна линия също слабата освояемост на средствата. Това се дължи от части на факта, че някои държави членки не са свикнали с този фонд. Може би ще, ще да има повече заявки. Комисията, разбира се, каза, че най-добрият вариант е да имаме нула заявки, но при сегашните а, обстоятелства това едва ли ще стане скоро. Държавите членки може би не са разгледали член 4.2 за критериите, особено за малките държави членки, които могат да прилагат мярката на регионално ниво, без да се спазва това изискване за 500. Ние не можем да се ориентираме към селско земеделието, но все пак се говори за 2,5 милиарда. И това е голям проблем относно държавите членки, които са за ние знаем, че има обаче блокиращо мълцинство в съвета. И това са държави, които през декември миналата година са използвали дерогацията за криза. Много от тези а, държави членки а, имат проблем с а, субсидиарността. Говори се за търговски споразумения. Госпожа Берес спомена за това. Коментара и за изкупуването на предприятията от работниците. Може би въпрос, който бихме могли да обсъдим отново. Още две минути ми трябват. Тя говори и за проблеми с политиката за конкуренция. Аз не съм убедена точно какви са, но трябва да разгледам този въпрос. Тя говори също и за политиката за изместване на производства извън Съюза. Аз изслушах аргументите на комисията може би, ако разгледаме въпроса за делегираните актове, ще се разгледат някои въпроси. Госпожа Корнелисън счита, че нещата биха били после, ако включим земеделските стопани. Не съм убедена, но имам предвид това, което казахте за включването в Европейския социален фонд. Относно финансирането в Европейския социален фонд, ще видим дали това няма да породи други проблеми. Комисията избра лесния начин да продължи с включването на търговски споразумения и да предвиди известни средства за а, покриване на загубите, но не, всички са недоволни от а, подобно решение. На последно място, дали се нуждаем изобщо от Европейски фонд за приспособяване към глобализацията? Мисля, че нашата комисия трябва, чрез измененията и предложенията, които прави, да покаже, че такъв фонд е нужен. И най-сетне трябва да се убедим да определени държави членки, че е необходим такъв фонд. Да видим какви са действията, които могат да бъдат финансирани от фонда. Ние говорихме с работници, които са се възползвали от фонда в моя избирателен район. Сигурно това е така и в други държави членки. Те казват, че много от нещата биха били направени така или иначе от националните правителства. Може би можем да затегнем нещата малко, да се види явно, ясно какви са ползите от някои действията, които се предприемат. Дали това да бъде в рамките на целите 2020 или националните цели, чрез различни политики и инструменти. Това би помогнало да убедим държавите членки, че това е фонд, който носи добавена стойност. Благодаря. Благодаря ви. Решението на проблема трябва да бъде намерено от докладчика, защото когато тя намери решение, знае, ще знаем и ние как ще протекат нещата по-нататък през следващите дни трябва да бъдат решени някои въпроси. Секретарията ще ви информира. Благодаря на всички за вашето участие. Ще се видим утре в 9 часа. Приятна вечер.